So, colleagues, we're, um, good afternoon. We're going... Добър ден, колеги. Нека започнем. Има проблем, защото председателят ви закъсня. Съжалявам, че закъснях с повече от 10 минути и вече на два пъти ми се случва. Доста е необичайно за мен. Има и още един проблем. Тук не присъстват толкова много колеги. Господин Бони, вие продължавате да сте тук. Ако нашата комисия можеше да връчва някакви награди, вие щяхте да сте първият ми лауреат. Сред нас и сътрудници. Бих връчил такава награда и на някои наши сътрудници. Може да имаме проблем с времето. in terms of the extra votes and the extra meetings and so on. По-точно няма да имаме проблем, защото започваме в 2, а обикновено започваме в 15 часа. Разбира се, заседанието ни ще се излъчва на живо по интернет. Немалко хора ще го следят. Днес е четвъртък, немалко хора пътуват, поради което именно следят заседанията ни по интернет. Господин Бони, вие през цялото време ли ще бъдете тук? Почти през цялото време, казва господин Бони. Добре, Okay, so with, if everyone is happy that we continue, I've not been in a... Ако нямате възражения, нека продължим. Не винаги е толкова малобройно присъствието на заседанията ни но днес е малобройно по структурни причини. Сутринта гласувахме по текста за резервационните данни на пътниците. Много колеги дойдоха само за да гласуват и след това трябваше да си тръгнат. Точка 7, точка 8 и точка 9 Точка 7. Оценка на заплахата от организирана престъпност чрез интернет. Ще ни бъде представен докладът по тази тема от 30 септември 2015 година. Ще ни го представи заместник директора на оперативен отдел към Европол, господин Ван Гемерт. След това ще говорим за предизвикателствата пред правоохранителната дейност, свързани с киберпрестъпността. В догонваща позиция ли сме наистина? Ще ни бъде представено и проучване на тема Киберсигурността в Европейския съюз и отвъд него, изследване на заплахите и отговорите в рамките на политиката. Ще ни го представят доктор Никол Вандер Мойлен и госпожа Анна Джо от Рант Юръп, офиса в Кеймбридж. Ще обединим всички тези теми. Първо ще дадем думата на господин Ван Гемер, съместник директор на оперативен отдел към Европол. Той ще ни представи резултатите от оценката на заплахата от организирана престъпност чрез интернет в рамките на около 15 минути. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви че ме поканихте, за да ви представя резултатите от оценката на заплахата от организирана престъпност чрез интернет. Нека ви представя спомена и едно досие, по което работата приключи преди по-малко от седмица. Става дума за регламента за Европол. Благодаря на вашия колега Диас Демера за работата по този толкова важен текст. Досието бе доста сложно, от него ще проистекат много значими последици. Работихме немалко време по него. Приключихме благодарение на Люксембургското председателство. Важно е да се установи баланс между нормативната уредба от една страна и гарантирането на гражданските свободи и основните права на европейските граждани. Затова искам и да ви благодаря за това постижение от ваша страна от името на европейските правоохранителни органи. Нека сега преминем към заплахата от организирана престъпност чрез интернет. Ще ви представя резултатите от доклада и ще се спре върху някои от основните предизвикателства в тази област. Нашият директор миналия месец присъства на ваше заседание, на което обсъждахте темата за тероризма. Говорихте за миграционната вълна, за външните отношения Днес ще се спрем върху киберпрестъпността. За мен винаги е удоволствие да участвам във вашите заседания. Няколко думи за Европейския център по киберпрестъпност. Той бе създаден през януари 2013 година с цел да се предприемат по-убедителни правоохранителни действия от страна на Европейския съюз в отговор на киберпрестъпността. През 2013 година бе приключена и работата по стратегията за борба срещу киберпрестъпността. През 2013 година вече разполагахме с експертен опит в тази област – Възползвахме се от него, за да координираме действията си за борба срещу киберпрестъпността. Центърът ЕЦ3 е част от Европол. Първоначално бе предвидено той да е платформа за обмен на информация, в която да участват над 200 служители от 28-те държави членки, плюс още няколко други държави. Този център е и възможност за планирането и провеждането на мащабни полицейски операции. Тук Европол си сътрудничи с САЩ и други държави, като Колумбия и Норвегия, например. Работим и водейки се от едни от най-строгите правила в света за защита на данните – Работим в три области. Онлайн измами, кражба на идентичност, измами с плащания, сексуално на експлоатация на деца, както и престъпления насочени срещу инфраструктура, информационни системи от критично значение. През 2015 година вече участвахме в над 150 мащабни полицейски операции. Един от най-големите успехи, които постигнахме, бе на ниво съвместна работна група за борба срещу киберпрестъпността. Държавите членки осъзнават, че трябва да обменяме информация отвъд националните граници. Остановяваме не просто сътрудничество по линията на тази работна група. Тази група включва служители за връзка от 7 държави членки и 4 трети страни. Те си сътрудничат за да провеждат разследвания, както и да предприемат конкретни целенасочени действия, както на национално, така и на наднационално равнище. Тази група тясно си сътрудничи и с Европейския център по киберпрестъпността. Действията са по инициатива на държавите членки и се ръководят от тях – така съвместната работна група проведе над 10 мащабни операции срещу киберпрестъпността. Нека сега се спрем върху доклада за оценка на заплахата от организирана престъпност чрез интернет. Става дума за стратегическа оценка на организираната престъпност чрез интернет. Доклада за 2015 година се спира и върху правоохранителната дейност – Целта на този документ е да отправи поглед към бъдещето, да излезе с предложения за стратегии, както и да предостави информация на законодателите, на разработващите политика за ролята на правоохранителната дейност. Докладът е изготвен с помощта на държавите членки, на частния сектор и на академичните среди. Кои са основните му констатации? Първо, киберпрестъпността е процъфтяващ отрасъл в световен мащаб, който прилага все по-агресивни, все по-офанзивни методи. Извършват се различни видове изнудване спрямо дружества или физически лица. И това вече е съвсем от, публична открита възможност за извършване на киберпрестъпления. Освен това има някои неквалифицирани извършители на атаки, които могат да си закупят необходимия за целта софтуер и те също стават все по-агресивни. Криптирането е сред основните заплахи. Почти две трети от държавите членки провеждат следствени действия по такива атаки. Миналата година проведохме една операция. В тази област ставаше дума за ботнет, използван в трета страна. Бе използван зловреден софтуер, който бе засегнал над 1 милион устройства в целия свят. В тази операция си сътрудничихме тясно с частния партньор, за да идентифицираме жертвите. Жертви на а, криптирането. Има също така и зловреден софтуер, който се използва срещу банковия сектор за кражба на идентичност и измами при банкови транзакции. Не само техническите операции водят до процъфтяването на киберпрестъпността, има и други фактори, като например разработването на нови устройства и софтуер, както и прилагането на принципа сигурност при разработването. Използват се и слабите страни в системите. Технологията за криптиране се използва, освен това, във все повече области. Това също е фактор. През 2015 година над две трети от извършените киберпрестъпления са използвали някакъв вид криптиране – извършихме една координирана операция, в която установихме, че 62% от данните, обменяни от членове на престъпна групировка, са били криптирани. Към момента не знаехме каква информация си споделят за подозрените. Нямахме достъп до много важни доказателства. Затова е много важно да използваме по-ефективни методи за проследяване на комуникацията на извършителите. Традиционните методи, като подслушването, са все по-малко ефикасни. Когато се изземат някакви доказателствени средства, ако те са криптирани, органите за правоохранителна дейност имат много ограничени възможности за действие. Това е много сериозен, според мен, проблем. Европол като правоохранителна структура няма право да се меси във въпроси свързани с криптирането. Много е важно да се прави разлика между европейските правоохранителни органи и, и разузнаването, спецслужбите. Много добре осъзнаваме, че ако няма добро криптиране, интернет няма да може да функционира нито сега, нито в бъдеще. Какво искаме? Не искаме да се забрани криптирането. Искаме да се приеме нормативна уредба, която да даде възможност на правоохранителните органи да продължат да подпомагат органите на наказателно правосъдие, да подпомагат полицията и следствието. Така, в крайна сметка, ще отстояваме и правата на гражданите. Мисля, че имате немалко възможности за постигането на правилен баланс, без да оказвате неблагоприятно въздействие върху развитието на технологиите. Например, обявяваме се за хармонизиране на нормативната уредба за задължителното оповестяване. Това може да ни е от помощ. Да се върнем на заплахата от организирана престъпност чрез интернет и по-конкретно на виртуалните валути. Извършителите все повече използват виртуалната валута биткоин, не само в Даркнет, скрития интернет. Мисля, че и в тази област трябва да се прилага регламента за борба срещу изпирането на пари. Той трябва да въжи и за виртуалните валути. Освен това трябва да се прави и надлежна проверка на клиентите. Още няколко бележки преди да приключа. Увеличава се броят на случаи на изтичане на данни. Социалното инженерство е ефективен инструмент, най-вече за извършването на измами. По отношение на измамите се увеличава броят на измамите при картови транзакции от разстояние. Освен това, все по-голяма вероятност има от използването на малтретирането на деца за търговски цели, тъй като тези деяния все повече се комерциализират благодарение на възможностите за излъчване на живо по интернет. Сега ще изложа някои от констатациите в доклада. Ако искаме да се справим с киберпрестъпността, трябва да разполагаме с подходящата нормативна уредба. Законодателите трябва да я предоставят на правоохранителните органи. Ще трябва да работим и срещу злоупотребите с анонимизирането и криптирането. За целта трябва да си сътрудничим с частния и финансовия сектор, както и с академичния. Трябва да поставим и силен акцент върху повишаването на осведомеността и превенцията Защитата на пострадалите също трябва да е възможна. За целта е необходима хармонизирана европейска нормативна уредба. Трябва да се предприемат мерки за смягчаване на ефекта от криптирането. Трябва да приложим прагматичен подход към виртуалните валути също така. Така, мисля, че можем да постигнем правилния баланс между правото на неприкосновеност на личния живот и правоохранителната дейност. За целта трябва да се прояви голяма отговорност, както и воля за постигането на обществен консенсус, особено след разкритията на Сноудън. Продължава развитието на интернет технологиите и животът ни в все по-голяма степен се прехвърля в, в интернет. За това и трябва да работим по-активно, за да имат правоохранителните органи по-добри възможности за работа. Благодаря. Сега давам думата на следващия ни оратор от Центъра за изучаване на конфликти, свобода и сигурност. Please. Great. Thank you. Uh, Добър ден! От името на колегите искам да благодаря на депутатите от комисията Либе за поканата да представим основните резултати и констатации от нашето проучване за киберпрестъпността. Анализирайки предизвикателствата, от нас беше поискано да обърнем внимание на криптирането, анонимизирането и така наречените криптовалути. В контекста на проучването беше акцент върху киберпрестъпността в политиките на Европейския съюз. Това е една от ключовите области за комисията в програмата за сигурност от 2015 година. Съобщения за чести случаи на нарушаване на сигурността, също и атаки чрез използване на зловреден софтуер. И последната част от контекста са спорни искания за публикуване на престъпна дейност агенциите за правоприлагане в САЩ и в Европа често предупреждават, че интернет може да изпадне на тъмно чрез използването на криптирането и анонимизацията. Необходимо е да се има предвид, че често се използват ключове за криптиране в Facebook, в Messenger, в други програми. През последните седмици бяха предвидени мерки от френското правителство след атентатите от 13 ноември. Бих искал да кажа какви са основните ни констатации. Дискусиите за киберпрестъпността се осъществяват на възоснова на техническите средства, които се използват. Констатациите са, че предизвикателствата са правни, а не технически или технологически. Също липсва ефективна правна рамка и гаранции. Има три резултата, на които се основава тази констатация. Те са свързани с идеята, че интернет става невидим за правоприлагането. Но трябва да кажем, че този сценарий не се реализира. Разбира се, има технологии, които осложняват разследването, но не включва чак такива радикални мерки, като изключителен достъп. Евроюст и Европол подчертава, че разследванията в тези области изискват най-вече разработването на технически умения, които не винаги са на лице при тях или в държавите членки. Дали е, съществува надпревара във въоръжаването по отношение на киберпрестъпността? Не е така. Това се използва обаче като аргумент за увеличаване на финансирането и разширяване на дейността. Болшинството от киберпрестъпленията атакуват уязвими места, които са известни отдавна. Това е уязвимство на хората, използването на техники, свързани с социално инженерство и други. Търсенето на изключителни решения, като извареден достъп до криптиране или други от този характер, са контрапродуктивни. Специалистите доказват, че искането на е, изключителен достъп до криптиращи ключове ще засили уязвимостта. И това се вижда от развитието в сферата на криптирането твърдения, че интернет остава в, на тъмно, не са оправдани. Колегите ще говорят и а, за проучването за киберсигурността. Има съображения, свързани с киберпрестъпността, киберсигурността и разузнавателната информация, която се събира в интернет. твърдение, че интернет е, остава на тъмно, трябва да се разглежда като проява на конкуренция в киберпространството, а не като реална оценка на ситуацията. Втората група констатации се отнася до мерки на Европейския съюз, свързани с киберпрестъпността. Тук се изпитват същите общи проблеми Фокусираме се върху категории. В доста проучвания на комисията посочва, че няма ясно разграничаване между киберпрестъпността и киберсигурността, защото а, тук трябва да се държи сметка за връзката между тях и, и как киберпрестъпността се отразява на киберсигурността. Разрастват се оперативната дейност в тази област. ИСИ-3 беше създадена, за да може да се разследват по-добре случаи на киберпрестъпления в държавите членки. Също JCAT се използват, там участват специалисти от държавите членки. Насърчава се проактивни координирани действия киберпрестъпността, в отличие от други видове престъпления, по същество е трансгранична. И за това първо трябва да се разгледат тези въпроси на национално ниво, преди да бъдат предадени за разследване на Европол. Акцента се поставя върху прекъсване на престъпната дейност, по-скоро, отколкото на наказателното преследване. И тук процеду... процесуалните въпроси не са съвсем изяснели. И... This leads me to the last... И това са последната група специфични резултати, свързани с правните последици, правните предизвикателства от правоприлагането. Трябва да се има предвид, че става дума за дейност, която е много а, бързо скоростна. Необходимо е да се използват в по-голяма степен споразуменията за взаимна правна помощ, но често те са твърде бавни, твърде обременителни. Съветът на Европа установява, че е, има събрани доказателства в тази сфера. Необходим е по-пълен достъп и а, до информация от частния сектор. Преди няколко а, години беше направено а, проучване от Центъра за борба с киберпрестъпността. Там се посочва, че за да може правоприлагането да получава доказателства от на сектор. Създават се обаче тук юридически проблеми относно компетентността. Някои от фирмите могат да, изправят, да бъдат изправени пред нарушаване на разпоредбите, свързани с опазване на личните данни. Приемането на регламента за защита на данните трябва да бъде посочен Конвенцията на Съвета на Европа, Будапештенската конвенция. Не е достатъчна по отношение на гарантирането на защитата на личните данни. В светлината на тези проучвания се правят няколко препоръки. Вие ги виждате на екрана. Време е да се преразгледа инфраструктурата и правомощията в кибер... сферата на борбата с киберпрестъпността на Европейския съюз. Освен това, е необходимо да се направи преглед и следващите стъпки да зависят от резултатите от този преглед. Сътрудничество с трети страни, държави или частния сектор трябва да имат ясни ограничения що се отнася до правата на човека и пропорционалността. Например, Европейската заповед за разследване. Конвенцията по киберпрестъпността на Съвета на Европа трябва да се прилага, както и други сходни. Киберпрестъпността не трябва да се използва като оправдание да се подкопава протоколите за сигурност на информацията, включително криптирането и анонимизирането. Благодаря ви. Сред нас са доктор Никол Ван дер Мюлен и Юн Аджо от Рант Юруп. Те ще представят своите констатации. Благодаря. Благодаря за поканата да представим проучването. Набързо ще разгледаме ключовите цели, констатации и вариантите за политика. Каква беше целта ни? Да идентифицираме основните киберзаплахи пред ЕСА, основните, основния капацитет за киберсигурност в ЕСА и САЩ. Освен това оценихме сегашното състояние на транснационалното сътрудничество и разгледахме представата за ефективността на сегашните ответни действия на ЕС. И сега ще представя нашите констатации в този ред. Заплахи, капацитет и така нататък. Основните заплахи. Интересно е да се сравни тази презентация с първата за оценката на заплахата организирана престъпност чрез интернет. Ние искахме да кажем пределно ясно, че емпиричният подход не е задължителен. Решихме, че емпиричният подход често е неясен той не е свързан с същата референтна рамка. Какво е заплаха, инструмент, всичко се използва заедно. В този смисъл няма ясна дефиниция на това, за което говорим. За някой едно нещо може да бъде инструмент, за други заплаха. Друг аспект в проучването е свързан с представата за заплахата. Това зависи от показателите. В литературата има доводи за това, че заплахата е преувеличена, независимо от това дали се използва от политици или медиите. И освен, че сравнихме съществуващите оценки на заплахата, ние реших, решихме да предложим една хармонизирана рамка за оценка на заплахата в интерес на прецизността. Тези оценки често се припокриват и понякога няма яснота за първоначалния източник. Ето, тук сме изложили рамката. И това са субектите на заплахата, инструментите и целите. Това може да бъде унищожение, нерегламентиран достъп. Те са това е насочено срещу цела. Тук може да се включи фактор на заплахата или форма на атака, но това е дискусионно. Бихме искали да вдъхновим разработването на последователна рамка. Искам. Ние продължихме с сравненията, независимо от оговорките, които направих, сред субектите на заплаха най-важните са държавите и киберпрестъпниците. Индустриализация на киберпрестъпността е нещо, което наблюдаваме. Що се отнася до инструментите, малуер е на първо място, защото в този злонамерен софтуер влизат различни елементи – Ако искаме да включим този злонамерен интер, злонамерен софтуер, трябва да видим какво е взаимодействието между различните елементи. И каква е връзката с, с капацитет за киберсигурност. Взимаме основните цели на стратегията за киберзащита киберустойчивост, киберпрестъпление и киберотбрана. За киберустойчивостта това е Евро... Агенцията на Европейския съюз за мрежва информационна сигурност. Тя консултира комисията и помага на държавите членки, които нямат сървър, да го създадат. По киберпрестъпността мисля, че ние разгледахме ЕЦ-3 на широко. Хибер от, киберотбраната е свързана с националната сигурност. Има обаче една политическа рамка, прията от съвета през 2014 година и Агенцията по отбрана подпомага изпълнението на тази стратегия. Като част от проучването искахме да направим сравнение с САЩ. Там нещата са много различни, много сложни, с много по-дълга история, различни слоеве и пластове на агенциите. Има обмен на информация и независимо от много предложения, усилията продължават отчасти поради това, което спомена предишния оратор, поради потенциалния конфликт с основните права. Това дори не е цялостен поглед върху американските агенции, работещи в областта на киберсигурността. Искахме само да ви дадем представа за броя на агенциите и ведомствата. Сега, киберустойчивостта, Министерството на вътрешната сигурност играе централна роля. Като се вгледаме по-отблизо, ще видим, че има е, разискване за това кой ръководи. Споменава се и Министерство на отбраната. За киберпрестъпленията няма нито една определена федерална агенция. Е, Участват различни агенции ФБР, ЦРУ, както и тайната служба, която е част от Министерство на национална сигурност. По отношение на киберотбраната, Става дума за стратегия. Тази година има такава, беше публикувана такава стратегия, в която се обсъжда капацитета за отбрана. И сега да преминем към транснационалното сътрудничество. Очевидно е, че транснационалното сътрудничество е много важно. Това стана ясно в предишните две изложения – това става още по-ясно от конкретни случаи за това, че липсата на сътрудничество може да доведе до ущърпа за конкретни дейности. Предишният оратор спомена, че процеса на взаимната правна помощ е устарял и е пречка пред придобиването на информация. Ние споменахме едно проучване, проведено от Центъра за международни стратегически проучвания. Там се установи, че в някои случаи сроковете са месеци, а не години. Предизвикателството, разбира се, е да се намери прагматичен баланс между запазването на личната информация и а, сигурността. А, тук бих се позовала на решението на, Евро, на Европейския съд за съхранението на данните. Има и желание за повече хармонизация в е, областта на политическите мерки, особено що се отнася до обмена на информация между обществените и частните организации и различните правоохранителни органи. Е, сега няколко думи за ефективността. Тя трудно се измерва, защото отговорът на Европейския съюз е в процес на разработване. Европейските институции едва в понеделник постигнаха споразумение по тази директива, а проучването приключи преди това споразумение и някои от проблемите повдигнати в проучването вече са решени. Е, раздробеността между различните агенции и вътре в европейския подход е, се запазва но различните приоритети и недостатъчния капацитет са предизвикателство. Има опити да се преодолеят тези недостатъци. Но страда ефективността. Що се отнася до регулаторния подход, има промяна от неформално и факултативно се преминава към формално и задължително. Що се отнася до сравнението с САЩ? установихме, че дебата за киберсигурността и законодателните предложения е, има по-публичен характер и има какво да научим от САЩ. А и въпросът се отразява много по-нашироко в медиите. Каква е връзката с вариантите за политиката? Първо, бихме Смятаме, че трябва да има повече хармонизация между оценките на заплахата и това да се осъществява в една рамка, в която се използват едни и същи термини е, и да е ясна връзката между тях и взаимозависимостите. Също така бихме насърчили, особено след като разгледахме американския пример, да се използват в максимална степен съществуващите структури. Очевидно това не е възможно. ЕЦ3 е, е в, беше въведено за да се преодолее недостатък, но има и други възможности и варианти за постигане на повече ефективност. Както казах, беше постигнато споразумение за директивата за мрежовата информационна сигурност. Има обаче опасност от раздробеност, тъй като правоохранителната дейност не беше включена в механизма за докладване на инциденти. Доколкото разбирам възоснова на своите източници, въпросът още не е включен. Смятаме, че това трябва да стане, особено с оглед на потребността от много бърза реакция. Е, регламента за Европол все още не е готов и ние смятаме, че трябва да има пряк достъп до информация от частния сектор. Е, разгледах е, текста и смятам, че има някои изключителни случаи, в които това е възможно. И накрая идентифицирахме че има недостатъци по отношение на капацитета между държавите членки. трябва да видим как инструментите могат да ги преодолеят и след това да се измери постигнатия напредък. Благодаря на всички вас. Няколко Сега имате възможност за въпроси. Господин Бони, благодаря за изложението. Аз мисля, че ние трябва да се върнем на някои фундаментални въпроси. Ако говорим за хармонизация, ще видим, че има области, в които са предприяти полезни действия би било много полезно за нас като Европейски парламент да чуем вашето специализирано мнение за това, кои области са бележат дефицит и недостатъци. Отбелязахте, че потребността от повече сътрудничество между Европол и НИСА – и тези и специалните звена в Европол. Това е въпрос на по-добро управление, по-добра организация на цялата рамка. Вторият въпрос какви законодателни промени са нужни? Някой казват, че има нужда от правна сигурност и правна яснота. Би било хубаво да получим повече информация. В кои области и как да решим проблемите. Беше казано също така, че няма нужда от специални решения на като например е криптирането, аз, имам, аз смятам, че има нужда, защото света върви напред, но заедно само нужда от балансиран подход. Ние в Европейския парламент обсъждаме тези проблеми. Започваме една битка, а предисторията и основата на която се води тази битка не са специализирани знания, така че имаме нужда от вашите знания. И бихте ли казали от какви взаимоотношения с партньорите в трети страни имаме? Тук се говори за взаимоотношенията между ЕС и САЩ. Само, че аз работя много активно, например, в източното партньорство. Какво е необходимо, за да се развива сътрудничество с тези страни? И последно, аз посетих Ениза и констатирам, че от 3-4 години насам бюджетът за ЕНИЗА се запазва на едно ниво. Не искам да кажа нищо за Европол. Допускам, че и там стоят нещата по същия начин. Ако искаме да се борим с киберпрестъпността, имаме нужда от по-добра нормативна база, да сме наясно с какво точно да сме наясно с това какво точно искаме и да имаме възможността да назначаваме способни хора. И ако мога да задам и един въпрос за звеното, което ще започне работа в Европа, то е свързано с тероризма. Бихте ли казали няколко думи Имате ли нужда от нещо? Стават три седмици преди да започне работата на това звено. Съгласен съм с вас за ЕНИСА. Искам само да кажа, че за да бъдат въпросите заедно, ще попитам нещо за криптирането. Бихте ли ни казали няколко повече думи за това? Мисля, че господин Бони спомена това, но то е точно в... Е, става дума за рамката и кога можем да приемеме криптирането и доставчиците да осигурят е, онлайн неприкосновено за потребителите. На какъв е, етап могат правоохранителните органи да се включат и каква рамка да изграждаме? Неизбежно ли е да минем без криптиране? Къде се на... До къде сме стигнали? Ана, заповядай. Able to hear the previous... Съжалявам, че не можах да изслушам всички наши гости. Като че ли държавите членки се шегуват с гражданите. Защото ако има област, в която се нуждаем от значими инвестиции под формата на финансови средства и човешки ресурси, то това е именно тази. Като се има предвид от какво критично значение е тя за сигурността ни. Не мисля, че повечето държави членки имат необходимия капацитет и необходимата воля да инвестират повече, че те ще проявят тази воля, ако не бъдат потикнати на наднационално равнище. Трябва да постигнем съгласуваност и взаимодействие, тъй като веригата е толкова слаба, колкото е и слаба и най-слабата и брънка. Преди две седмици бях на вечеря с участието на експерти от различни държави членки. Това бяха експерти от дружества от областта на цифровите технологии, които се занимаваха и с въпросите на киберсигурността. Тези експерти ми казаха, че са жертви на боричканията на ниво европейски институции на боричканията на ниво ЕНИЗА и Европейска комисия. Не опоменахте Европейската агенция по отбрана. Тя също би трябвало да има план за действие в областта на киберсигурността. Още повече като се има предвид сигурността на инфраструктури от критично значение – как може да се включи Европейската агенция по отбрана. Тя може да изиграе особено важна роля за сигурността на инфраструктура от критично значение. Наскоро участвах в посещение на делегация на нашата комисия в Китай. Упоменахте, че киберпрестъпността нерядко се свързва с определени държави. По време на нашето посещение бяхме в Huawei. Какво означава това на китайски? Едната част от думата означава Китай, а другата просперитет. Колко от нашите държави сключват с дружества като това, Huawei, договори, в които да има и клауза за киберсигурността. Може би ние сме най-големия си враг в това отношение. Ние сме най- големия си враг, тъй като глупавата политика за бюджетни ограничения доведе и до съкръщаване на бюджета в областта на киберсигурността и разработването на способности там. Сисил. Волево Кедеранке. И аз искам да попитам във връзка с следващата следващия мандат на Европол в борбата с тероризма, имате ли специфични правни инструменти, за да се борите срещу подбуждането към насилие и също така набирането, на, в рам, набирането на нови хора в рамките на радикализацията? Благодаря, Сесил. Преди да преминем към точка 10, моля да проявите търпение. Нека приключим първо по тази точка. Искам да кажа няколко думи за метода на правната взаимопомощ. Преди повече от година в парламента проведохме изслушване по тази тема проучихме въпроса. Установихме, че са много бавни процедурите за правна взаимопомощ, че не се прилага ефективно Европейската конвенция за киберпрестъпността. Проблемът е много сериозен, да. Има проблеми с ЕНИСА, която не получава достатъчно финансиране. трябва малко по-бързо да действаме. Следващия път, когато има мащабна кибератака, която ще бъде отразена и в пресата, например срещу банки, тогава гражданите ще ни попитат какво направи Европол, какво ви посъветваха учените, за да подобрите методите си на работа. Наистина трябва спешно да предприемем действия. Съжалявам, че нямахме много време за разисквания. Днес след обед не можем да работим много ефективно. Сега ще ви дам думата за отговор на въпросите. Господин Ван Гемерт. Благодаря. Ще се опитам да съм кратък. Първо по въпроса за нормативната уредба и какво можем да направим, така че да се уеднаквят нормативните уредби на държавите членки. Една от областите, където трябва да се уеднаквят е задържането на данните. Има големи разлики в процедурите. Нямаме възможност да получим вътрешна информация. Второ, по въпроса за криптирането, доставчиците на интернет го използват за целите на сигурността, но правоохранителните органи се нуждаят от информацията преди тя да е криптирана. Разбира се, това трябва да е обект на контрол и на съдебен контрол. Вече говорих също и за задължителното оповестяване. В някои държави действа тази процедура, в други не. Сътрудничеството с други държави. Руската федерация и Украина биха били две държави, с които е особено полезно да се установи сътрудничество. Европол в момента няма възможност за обмен на информация. Говорихте и по въпроса за персонала. Минали сме през не една криза. В един момент беше повишен бюджетът за Европол. Сега по време на миграционната криза се оказа, че е добре да се увеличи бюджетът. Имаме само една част от и се финансират от допълнителния бюджет. Говорихте също и за тероризма и езика на омразата. Тук не започваме от кота 0. Подпомагаме извършването на разследвания след атентатите в Париж. Съветът и парламентът ни оказаха много сериозна подкрепа в това отношение, но за целта ще са ни необходими и допълнителни служители. Ще са ни необходими, ако искаме да работим добре в бъдеще. Благодаря ви. Отделете си достатъчно време за подробни отговори. Имаме време. Трябва да повторим една по-обща констатация, а именно, че трябва да се намери баланс между изискванията на правоохранителните органи и спазването на основните права. Но това е малко подвеждащо. Единствено, ако имаме силна нормативна уредба, която гарантира прилагането на законовата процедура и зачитането на основните права, то ще имаме и ефективна правоохранителна дейност по отношение на киберпрестъпността. Така че въпросът не е толкова от технологическо естество, а от политическо. В доклада предлагаме в рамките на споразуменията за правна взаимопомощ да се постигне подобрение. Има и още един по-амбициозен вариант, а именно да се използва като модел, като отправна точка Европейската заповед за разследване. Предлагаме тя да се използва за сътрудничеството с трети страни. Предлагаме дори да се въведе инструмента трансатлантическа заповед за разследване. Европейският съюз вече има нормативна редба в тази област, защо да не се използва тя по по-амбициозен начин? Госпожа Джо, благодаря за въпросите. Ще отговоря на някои. Първият въпрос бе за разпокъсаността и как да се справим с нея. Нашето проучване показва, че въпреки, че има инициативи на високо равнище за насърчаване на сътрудничеството, до момента в много малка степен е установено оперативно сътрудничество. Изграждането на способности и обмена на информация. Тук неосъществена комуникация между отделните страни, за да се постигне киберустойчивост. Това потвърдиха и нашите разговори с представители на държавите членки. Те, въпреки че знаят, че съществува агенцията ЕНИСА, в много малка степен инцидентно са си сътрудничили с нея. Това са според мен проблемите на оперативно ниво. Има разпокъсаност и на хоризонтално равнище. Европейската агенция по отбрана, за която говорихте преди малко, работи изолирано въпреки че ресора и се припокрива с ресора за киберпрестъпността и киберотбраната. Доколкото знаем, вече са постигнати привременни споразумения, но когато се говори за обмена на информация, не се предвижда участие на правоохранителните органи, а според нас трябва да участват всички заинтересовани страни, за да се избегне допълнителна разпокъсаност. Договорите за правна взаимопомощ. Повечето държави заобикалят тези споразумения, по-скоро сключват двустранни или многостранни спогодби. От това може да проистъкат както предимства, така и недостатъци Въпросите, свързани с законовата уредба, са много важни, но киберпрестъпността е по-специфична. Тя в много голяма степен се отличава от другите видове престъпност. Е. Относно критичната инфраструктура, и считам, че EDA трябва да се занимава с този въпрос и дали тази инфраструктура има отношение към киберустойчивостта. Тук имам по-различна аргументация. Държавите членки отговарят за защита на критично важната инфраструктура. Има връзка между държавите и кибер е, престъпниците беше на от въпросите ви. Има доста спекулации. Но нямаме чак толкова много доказателства, които да са публично достояние. Председателят, благодаря на четиримата ни гости, благодаря за дискусията, благодаря на депутатите, които взеха участие и поставиха въпроси. Комисията Либе се занимава вече доста интензивно с въпросите на киберсигурността. Посетихме Вашингтон с тази цел. Поставените от госпожа Гомес въпроси също са от Ще се върнем към тях по един по-структуриран начин в скоро време. Благодаря ви отново. И така, колеги, преминаваме към десета точка. са докладчиците. имат да направят кратко изложение. Не зная кой ще бъде пръв. Бихте ли казали кой, коя от двете ще вземе първа думата? Роберта? Сесиль. Господин председател, отбелязвам решението да се отложи дискусията по работния документ. Ще имаме повече време да обсъдим подробностите на срещата на докладчите в Сянка в следващия четвъртък в Страсбург и се надявам да преодолеем различията. Приоритета за нас е да съгласуваме документите с докладците в Сянка. Съжалявам, че бях поканила група студенти от университета в Льовен, които са в дъното на залата. Поздравявам ги, с тях проведах дискусия преди да започне срещата. Ако сте съгласни, ви предлагам да поканим групата на следващото заседание, където ще бъдат представени всички останали документи. Предполагам, че говорите от името и на двете. Аз също ще бъда кратка. Съгласна съм с казаното от Сесил. Нашата цел от самото начало беше да се опитаме да намерим допирни точки между всички политически групи. Намерението ни беше да представим два документа днес. Един за управлението на границите и другият за прилагането Ние искаме да говорим сега пред вас за постигнатото съгласие но ви молим да ни дадете друга възможност да обсъдим тези документи, когато се постигне по-висока степен на, на съгласие между всички политически групи. Надявам се искрено, че това ще бъде възможно преди края на настоящата година, т.е. на заседанието ни на 21 декември. Да, ние ще пренасрочим е, този въпрос е, за следващото ни заседание. Съжалявам на онези депутати, които дойдоха специално за тази, глед... за тази точка от дневния ред. Искам отново да се извиня за онези от вас, които специално дойдоха за разглеждането на тази точка. Сега сме готови за 11-та точка. Надявам се, че ще минем бързо останалите точки. Всички са изморени вече в четвъртък след обед. И така, 11-та точка се отнася до проучване относно сътрудничеството на ЕС с трети страни в областта на миграцията, извършено по поръчка на тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси на Европейския парламент. Oh, somebody substituted. It's just, uh, Dr. Garcia Andrade who's yeah. presenting. Sorry. That's what was going. on. <laughs> My apologies. Uh, Професор Филип Девракер не е тук. Доктор Гарсия Андраде е тук. Вие ще направите представенето. Това е проучване, което възложихме за подхода към миграцията. Вие ще дадете вашето гледна точка, след което ще преминем към разискване. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за любезната покана. За мен е чест да говоря пред Комисията по граждански свободи Либе. Ние сме екип изследователи, които участваха в е, разработването на това проучване в областта на миграцията и сътрудничеството между Европейския съюз и трети страни в тази област. Екипът ни включваше мен, също Иван Мартин от Европейския институт под научният, научното ръководство на Филип де Брюкер от Свободния университет в Брюксел и професор Кристина Кортазар от Университет Понтифисия Комияс в Испания. Обхватът и контекстът на това проучване идва от анализа на цялостната стратегия на европейското сътрудничество с трите страни в областта на миграцията и убежището. То беше възложено от Европейския парламент на 17 декември 2014 година. Но конкретният подход, който приложихме, беше насочен към прилагането и оценката на политическата рамка за сътрудничество с трети страни в тази област, глобалния подход към миграцията и мобилността, така наречения ГАМ. Този подход беше възприят от държавите членки. Сега е настъпил момента да потърсим едно балансирано, последователно прилагане на това, което е решено. Важността на сътрудничеството с трети страни е още по-наложителна сега поради последните събития, свързани с миграционната криза и в частност кризата с беженците. Предвид на тези нови развития на ситуацията, за да поставя в контекст нашето изследване, искам да подчертая три тревожни тенденции. Първо, реадмицията, управлението на границите отново се появяват в дебатите на европейско ниво. Но през октомври беше проведена среща на балканските държави за балканския път на навлизане на беженци, както и споразумението между Европейския съюз и Турция. Акцента се поставя често върху финансовите аспекти, без да се обържда достатъчно внимание на въпроса за приместването. Освен това, има сериозни тревоги, свързани с сигурността след трагичните събития в Париж. Искам сега накратко да ви представя структурата и съдържанието на това проучване. След а, кратко представяне на предизвикателствата и външните аспекти на обежището и миграцията и разпределението на компетенциите между европейското равнище и държавите членки. Следва една, един нов раздел който посочва необходимостта от сътрудничество с трети страни в тази област. Инструментите а, са политически, регионални и двустранни диалоги по миграцията, партньорства за мобилността и общи програми за обежаща иммиграция, специфични миграционни споразумения за реадмисия, за улесняване на визовия режим, както и клаузи по миграционните въпроси, включени в споразуменията за асоцииране и стабилизиране, регионални програми за, стаб... за стабили... стабилизация и защита, както и външните действия на Европейската служба за външна дейност. Необходими са финансови инструменти, за сътрудничество с трети страни от а, различни източници, различните модалности на двустранното сътрудничество между държавите членки. В а, втори раздел ние правим оценка на резултатите и ефекта от инструментите за външно сътрудничество в тази област от тройна гледна точка. Е ефекта относно целите, това е същностната част. На второ място последиците и естеството на прилаганите инструменти за тези цели. Това е функционалното измерение и на последно място предизвикателствата, свързани с координацията. Това е институционалното измерение. Ние също представяме и казуси с Молдова, Марокко и Тунис, за да дадем емпирични данни. Третия раздел формулира заключения и предлага поредица от конкретни препоръки за предприемане на действия. И аз ще се спрем този въпрос след малко. Поради ограничения във времето ще се спре само върху някои от тях. Нашите препоръки са свързани с четири основни извода, които ще ви представя. Първо, има ясна нужда от подобряване на баланса между различните компоненти на глобалния подход към миграцията и мобилността. Анализът на инструментите по гамма и тяхното прилагане позволява да се установи дисбаланс между четирите компонента на ГАМ в полза на борбата с, срещу незаконната миграция за сметка на реадмисията и управлението на границите. Необходимо е да се засилят действията в областта на легалната демиграция, партньорствата за мобилност да се използват, както и Споразуменията за асоцииране да се използват също за тази цел. Да се признават правата на законните мигранти, които вече са на територията на Съюза. Освен това, първо да се разработят и стълба, свързан с убежището и международната закрила. Да се акцентира върху изграждането на капацитет, Външният аспект на ЕАЗО е слабо развит поради ограничения в бюджета и липса на политическа воля. Този дисбаланс се вижда и в прилагането на различните финансови инструменти, които се използват от Европейския съюз за финансиране на инициативи и проекти за сътрудничество с трети страни. Има непрекъснато увеличаване на общите разходи за действия по въпросите на миграцията през последните години. Използването на средствата, особено ако имаме предвид тези от ДЕВКО, програмата АЙНЕ или други програми, забелязваме е, че са насочени към борба с незаконната иммиграция, като законната миграция и развитието остават по-на страна, като последни приоритети, бих казала. Относно последователността на политиката има положителна стъпка, според нас, е, а именно включването в е, фонда за обежище, интеграция и иммиграция да се включат и цели, които са в интерес на Съюза, вместо да се отклоняват средства за тези цели, както беше преди по отношение на други програми. Инструментите ГАМА за сътрудничество, финансовите инструменти географски се фокусират върху Западните Балкани, Източна Европа, Южен Кавказ. Неодавна сътрудничеството се засили и с страните от Средиземноморския басейн и някои е, части на Африка. Тук също е необходимо да има ребалансиране на инструментите по ГАМ. Трябва да се засили подхода за сътрудничество и партньорство. Все повече трябва да се ангажират трети държави в е, разглеждането и дизайна на инструменти по ГАМ в е, партньорствата за мобилност – Там е ясно, че не се преговаря между Европейския съюз и Европейския и трети страни. Също липсва интернализиране на местно равнище на тези въпроси. Ние искаме да се увеличат споразуменията за упростяване на визовия режим за страни, които не са миграционен риск. Освен това, трябва да видим какво може да се предложи на партньорите след е, успешното приключване на диалога по либерализиране на визовия режим, за да може да се гарантира устойчивостта на реформите. Политиката на обратно приемане трябва да се фокусира върху страните по происход, е, също да се е, преодолеят сериозните тежести върху плещите на страните, през където транзитно се преминава. На следващо място, много важния въпрос. Моля да покажете следващия слайд. Става дума за рационализирането и подобряването на координацията. Мултиплицирането на регионалните диалози по миграцията, в които участват едновременно много държави, изисква рационализиране и повече внимание – върху практическата и оперативна ценност на сътрудничеството. Що се отнася до финансовите инструменти, има много финансови инструменти от различни политики, вътрешни работи, развитие, политика на добросъседство, но там има конфликтни логики, на които се подчиняват те, има също припокриване. Необходимо е да има по-строг демократичен контрол на това, което се прави. Затова има смисъл да се опрости финансовата рамка. Политическите инструменти а, са все повече по-общи във външното измерение. Те са полезни за сътрудничество, но предвид а, на някои слабости, ние считаме, че трябва да се прибягва до законодателството а, по по а, строго възприяти. Бих казала, че предизвикателствата са големи от институционална гледна точка относно координацията между държавите членки. От една страна те настояват да участват във всички действия но не винаги гарантират участието си в последствие в инструменти по ГАМ, като регионален диалог е, или пък е, последващи действия по партньорствата за мобилност. Освен това има липсва системен обмен на информация между комисията и държавите членки относно свършеното на двустранна основа. Прилагането на принципа на лоялно сътрудничество изисква да имаме задължителни правни разпоредби или да се измени съответния регламент на съвета, за да се осигури по-задълбочен дебат по мерките и да се гарантира по-добра координация преди приемането на тези мерки трябва да се гарантира добавената стойност на външните действия на Европейския съюз в допълнение към тези предприемани на двустранна основа държавите членки. Трябва да се е, види какви са клаузите е, в съществуващите двустранни споразумения за връщане. Тези клаузи, ако бъдат примахнати, ще гарантират е, уеднаквяване на споразуменията на Европейския съюз за реадмисия. Освен това, би било разумно да се осигурява финансиране от Европейския съюз за многостранни проекти, в които участват няколко държави членки, а не да се финансират индивидуални проекти на отделни държави членки. Относно институционалното измерение и е, институционалната координация, моля да се върнем на предходния слайд. Е, thank you. Относно институционалното сътрудничество има няколко заинтересовани страни или повечето от тях са съгласни, че Европейската служба за външна дейност трябва да се засили, участието и трябва да се засили в това външно измерение. Капацитета и ресурсите и трябва също да бъдат увеличени командироването на служители в делегациите на Европейския съюз трябва да се ускори, за да може да се прилага на място глобалния подход към миграцията и мобилността ГАМ. Също да се обърне внимание и на въпросите, свързани с контрола. Ние считаме, че на междуведомствено равнище е необходимо да се засили сътрудничеството по различните приоритети на генералните дирекции на комисията, които участват във външното измерение Home, DEFCO и NIR. Това е важна задача за върховния представител, заместник-председател на комисията. Също трябва да се създаде един звено, което да координира всички работни групи и структури, които се занимават с външното измерение, или да се засили координиращата роля на групата на високо равнище по въпросите на обежището и миграцията. И последното, четвърто заключение се отнася до повече прозрачност за по-добра оценка и контрол. Голямият проблем при изготвянето на нашето изследване се отнася до наличието на информация и недостатъчните оценки, което не позволява да се направи една задълбочена цялостна оценка на прилагането на ГАМ и проекти по този подход. Затова е необходимо да се прави периодичен периодична оценка по всички инструменти на ГАМ. Като пример, последният е, оценка за споразуменията за реадмисия са от 2011 за споразуменията за улесняване на нали, визовия режим от 2005 -та. Относно оценката на приложените реализираните проекти е разумно не само да се фокусираме върху резултатите на проектите и правомерността на правените разходи, а да видим какъв е ефекта от този проект за постигане на стратегическите цели и на ГАМ. Считаме за необходимо държавите членки да предоставят цялостни данни за прилагането на инструментите ГАМ които да дадат възможност да се направи оценка за връщането. Необходимо е да се измени регламента 862, за да се гарантира, че статистическите данни, които се предоставят на Евростарт за броя на върнатите лица, да отговарят на споразумението за реадмисия, или двустранните аранжименти на държавите членки, да, се, да е ясно кой е инструмента, който се предлага. а не само да се посочва националността на върнатите лица. Искаме да насърчим също ефективното прилагане на инструментите ГАМ, например външните действия на Frontex, други инструменти на ГАМ – в нашето проучване ние също посочваме необходимостта да се потърсят начини за подобряване ролята на Европейския парламент за упражняването на контрол по външните аспекти на миграцията и обежището, що се отнася до политическите и оперативни инструменти, които са все по-често срещани. Редовни консултации при сключването на споразумения за мобилност, както и на взаимодействието между различните агенции. Това може да се върши от е, контрол може да се осъществява от Европейския парламент, а не само да се прилага процедурата на даване на съгласие, например при одобряването на споразумения за облегчаване на визовия режим и отражението му върху мигрантите. Мисля, че това е достатъчно. Благодаря ви за вниманието. Um, благодаря. Кратки въпроси и коментари. с Сесил Кенге. Най-напред благодаря на докладчика за чудесното изложение. Съгласна съм с много от моментите, които тя представи със своето изследваме и имах поредица от въпроси, но тя беше толкова изчерпателна, че вече им даде отговори. По дисбаланс между различните фактори спряхте се много на борбата срещу незаконната иммиграция. Това следва да се подчертаем взаимоотношенията на партньорство с трети страни е много важен въпрос. И за тази цел, може би, е, това е област, която се заслужава да бъде доразвита, е, както и взаимодействията с е, трети страни. И последното на което много държа е политиката на връщане, взаимоотношение с трети страни по, в областта на връщането. Е, няколко препоръки по тези въпроси. Благодаря. Споделям от това, което е казано в документа. Три коментари, Барбара. Микрофонът не е включен. Благодаря за презентацията. И аз видях вътре не само полезни идеи, но и много от такива, с които, които споделям. И имам въпроси, свързани с а, ролята на държавите и тяхната политика в тази област. Задавам този въпрос, защото виждам, че в доклада е застъпена ролята на Фронтекс. и роля, която е по-слаба от тази на ЕАЗО. Говори се и за обща външна политика на Съюза. Външните дейности на Европейския съюз е нещо, което е все още в зародиш. Няма такава политика, за съжаление. Що се отнася до Фронтекс? и дейностите на тази агенция, искам да привлека вниманието върху факта, че има споразумения като споразуменията между 28-те и по-конкретно Гърция от 27 ноември в които налич, присъствието на Фронтекс на границите и евентуалното сътрудничество с трети страни, решенията се споделят с тези на националните държави. Има известна автономия на националните държави. Сега има обаче едно писмо на Фронтекс до държавите членки. В това писмо тези споразумение и подразпределението на задачите не се спазва. Когато Гърция прие Фронтекс, са били поети ангажименти, които не са спазани. И в, в тези условия гръцкото правителство каза, че е, споразумението с Фронтекс е, не може да се прилага и не може да функционира. И исканията на Гърция, които бяха отхвърлени, за съжаление, те бяха част е, с напълно законни искания, които бяха отхвърлени. Бих искала да чуя е, вашето мнение. Сега ще сменя език. Смених езиците и не разбрах последния не разбрах последния въпрос, защото промених езиците. За Фронтекс. За горещите точки с Гърция ли? Ролята на Фронтекс в Гърция. Е, well, I, I'm not sure I, I got the, the, the spirit of the question, but не разбрах, не съм сигурна, че разбрах духа на въпроса, но ролята на Фронтекс в контекста на горещите точки, регистрацията, предимно в Гърция и Италия. Предполагам, че те ще помогнат и при пренасочването на бежанците. Uh, it's true, well, that uh, the, their presence uh, seems indispensable when there are Присъствието на Frontex е задължително, когато една държава членка трудно се справя с кризата. Опитваме се да обвиним страните на границата, което е общ проблем. В проучването от анализа става ясно, понеже акцентът е върху взаимоотношенията с трети страни. Мисля, че тук има много неясноти по това, което се прави. Има много прозрачност. Например, работните взаимоотношения с третите страни дори не бяха публични. Фронтекс водеше тази политика на пасивна публичност. The agency always respond to requests so we can know the the, the content of those arrangements. But uh, in my view, the, the great concern in the relations of Сериозна тревога в взаимоотношенията между Frontex и трети страни се предизвиква от дейностите на Фронтекс в рамките на взаимоотношенията с правителствата на трети страни. Тук няма публичност, защото взаимоотношенията на Фронтекс не са част от международен договор. Това е административно сътрудничество. Но най-спорният въпрос на това сътрудничество според нас е патрулирането в тези води и взаимоотношенията с Фронтекс не са правно основание на тези, на тези патрули, тъй като Фронтекс няма правомощия за извършване на граничен контрол. И поне за момента има нужда от взаимоотношения с държавите членки. В момента тези взаимоотношения нямат публичен характер. Разбирам, че това е въпрос на сигурност. С трети страни, които сътрудничат с Frontex, не искат това да бъде публично. Също се отнася и за държавите членки и от ин, в интерес на сигурността не се казва къде точно започват, започва патрулирането. Прозрачността обаче е много необходима. Много е необходима прозрачност в дейността на Frontex и когато, особено когато Frontex улеснява взаимодействието между държавите членки и трети страни. Не можем да избегнем въпроса за отговорността и да кажем, че държава членка е, охранява границите, защото Frontex се управлява операциите. Не знам обаче дали отговорих на въпроса ви. Това, което направихте, беше коментар Съгласна съм с вас, че най-проблематичният въпрос е политиката по връщане. И малко е очудващо да видим какви са последните тенденции. Лавалета, партньорството с Турция – Мисля, че е, решенията не са балансирани. Е, връщането не е единственият е, изход. Благодаря много. Много беше интересен вашия доклад. Благодаря и на колегите за въпросите. Преминаваме към точка 12. Колегата Жерар Депре, за съжаление, не можа да дойде тук и тази точка ще бъде отложена. Извинявам се на колегите, които чакаха тази точка. По 13-та точка господин Де Йонг е на път и докато го чакаме, за да не скучаете, мога да ви помогна да се органи... мога да помогна да приключим по-рано. Имах един блок с секретарията за 2 евро, че ще направя това, докато дойде господин Дейонг. Затова преминавам към 14-та точка – Докладчик, както отбелязвам, съм аз. Автоматизирано мен на данни по отношение на данни за регистрация на превозните средства в Латвия. Много важна тема. представяне на проекто доклад от моя милост. На 23 ноември координаторите решиха да възложа този доклад на Обединената левица, която реши да го възложи на мен. Сроковете са много кратки, но това ще се обсъди с докладчиците, с координаторите. Приветстваме стъпката към по-добро изпълнение на решенията от Париум. Uh, по отношение на обмен на данни за МПС с Латвия. Държави членки не обменят данни за МПС и това е проблем в споразумението от прием. Координаторите се договориха за конкретен график и затова поемам доклада в институционално качество. Срока за внасяне на изменения 14 е декември, 12 часа на обяд. Това е понеделник. Гласуването в Либе ще бъде на 21 декември, а гласуването в пленарна зала на 2 февруари. Надявам се, че никой няма да има желание да се изкаже. Всички ли сте съгласни? Коментари има ли? Няма. Благодаря ви. Забогатях с 2 евро. Преминаваме към точка 13. правна помощ за заподозрените или обвинямите, които са задържани и правната помощ при производствата по Европейска заповед за арест. Чакаме господин Диалов. be here any moment. Greet him, with, greet him like a rock star as he, <laughs> as he enters. Като влезе, го посрещнете като рок звезда. Извинявайте, господин Де Йонг. Умора плюс няколко обезволяващи. Всичко това доведе до тук, но ми дадахте възможност да приключа със своя доклад. Дори щях да представя точка разни и дата на следващото заседание. Ще ви изчакам да се настаните. Готов ли сте? И така, колеги, точна 13, та правна помощ за лица, за заподозрените или обвиняваме, които са задържани, правна помощ при производство по Европейска заповед за арест. Много, той господин Де Йонг ще ни информира за това, докъде са стигнали тристранните преговори след последната среща след 18 ноември. Очакваме да, да чуем докъде са стигнали нещата. Заповядайте, господин Де Йонг. Последния път а, новините не са само лоши. След като разговаряхме с докладчиците в Сянка, се срещнахме с хуанския министр на правосъдието и се разбрахме, че хуанското председателство ще поеме това досие много сериозно. Ще видим как ще се развият преговорите, но поне и двете страни възнамеряват да постигнат сериозен напредък до година. За съжаление, не можахме да намерим дата, така че няма да има друга, друга тристранна среща по време на Люксембургското председателство. По време на Холандското председателство ще има тристранна среща. Що се отнася до общия подход, и с докладчите в Сянка, и с председателството на съвета се договорихме, че може би най-добро ще бъде да се съсредоточим върху разпоредбите за издирваните лица. Има проблем на а, пропорционалността и Предимството е, че можем да обсъдим редица въпроси, които имат обща приложимост, ако на по-късен етап се договорим да, да приложим разпоредбите и, и в по-широк смисъл парламентът е, ще иска да запази е, своята позиция относно обхвата, но сме готови за разговори. Още нещо като мярка за укрепване на доверието. Договорихме се, ако координаторите са съгласни, да извършим оценка на въздействието на промените, които предлагаме ние в сравнение с предложението на комисията т.е. да видим какъв ще е резултатът от нашето предложение и да го сравним с ефекта на предложението на комисията. По отношение на правата на човека и економиите да не забравяме, защото когато се осигури правна помощ в началото на процедурата, се и пестят ресурси, тъй като тогава, като се осигури правна помощ в началото, можем да осигурим съдействието на издирваното лице. Ако координаторите се съгласят, ще поискаме правна, правен съвет, правна консултация, неформално относно въпроси свързани с обхвата на директивата за достъп до адвокат, особено точки от преамбил 27-28, защото председателството в документ казва, че според тези точки задължението за осигуряване на адвокат или правна помощ в случаи, в които няма лишаване от свобода, няма, това не е толкова е, сериозно изискване. Искаме правната служба да е, анализира този довод. Още нещо, което е от по-общ характер. Да покажем, че не можем да допуснем от целия пакет за процедурни правила пости, да постигнем споразумение по всичко, с изключение на правната помощ. Би било интересно правната помощ да обсъди формално последиците, ако издирваното лице по Европейската заповед за задържане е, се обаче, че е било лишен от правна помощ и факта, че няма европейски стандарт по правна помощ не означава, че то не може да се бори срещу заповедта за задържане. Въпросът е сложен. Европейската заповед за арест винаги е била договорена и прилагана с, с хипотезата, че един ден ще има споразумение по правната помощ. Има държави членки, които биха искали изобщо да се премахне тази директива. И от наша страна това е довод в полза на тезата, каквото и да имаме нужда от разпоредба за правната помощ. Надявам се координаторите да подкрепят подход. Е, е, след това ще проведем оценка на въздействието края на март, началото на април, както ми казват и правната служба би могла да бъде още по-експедитивна. Нека да обсъдим нещата с председателството и се надявам да има конструктивна дискусия. Благодаря господин Де Юнг. Знам, че досието е много трудно. Желая ви успех по време на холандското председателство. Трудностите са не само от техническо естество, но и от политическо. В повечето страни има сериозни съкръщения на средствата за правна помощ. Това е все едно да скъсаш е, пъпната връв с някои процедури. Тези процедури се разпадат. Много важно досие от различни гледни точки. Пожелавам ви всичко най-добро в началото на 2016 година с това досие. И един колега иска да се изкаже, който участва в пакета и в тристранната среща, госпожа Киничи. Thank you, Now I inter... Ще се изкажа от името на Биргит Зипел, поради което и ще се опитам да се изкажа на английски. Биргит се извинява, че не може да участва в заседанието днес. Германските социал-демократи провеждат своята редовна конференция в Берлин, в която ще участва и тя. Биргит Зипел благодари на докладчика. заявява, че трябва да бъдат обстойно разгледани внесените от нейната група изменения, както и че трябва да се изиска становището на правната служба. Колкото и да е силен отпорът от страна на съвета, не бива да отстъпваме от своята позиция за гарантиране правото на справедлив съдебен процес за заподозрените и обвиняемите, казва госпожа Зипел. Председателят, има ли други желаящи да се изкажат? Не. В такъв случай, господин Дейонг, пожелавам ви успех по време на тристранните разговори в рамките на следващото председателство. Сигурен съм, че то ще работи активно. Вече се срещнах с служители на постоянното представителство на Холандия и обърнах внимание по-специално и на това досие. Колеги, преди да се разделим, тъй като доста бързо приключих по точката, по която съм докладчик, ще ви кажа само, че следващото ни заседание е на 17 декември от 9.30 до 10 часа в Страсбург. Това е в четвъртък. След това ще се срещнем отново на 21 декември, както и на 22 декември тук в Брюксел. Ако няма желащи да се изкажат по точка разни, специално ви благодаря за участието ви в днешното заседание. Високо го оценявам. Високо оценявам най-вече факта, че някои останаха по време на цялата